Мадам ле президент! Госпожа председателя. Bon, pas tout cela, hein? Puis-je vous inviter à prendre vos... Моля да заемете местата си. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous allons... Моля да побързате, да заемете местата си, за да преминем към гласуването. И nous allons commencer par... Започваме с гласуване по доклада на Стоянов. Това е едно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия доклад е доклада на Патрао Невеса. По именно гласуване, моля гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на САЕР. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втория доклад на САЕР. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Третия доклад на САЕР. Поименно гласуване. Моля гласувайте.